Ja, guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Добро утро, дами и господа. Добре дошли в Европейския парламент. Приветствам ви с добре дошли на тази междупарламентарна конференция. Приветствам най-сърдечно колегите от отделните държави и членки. 20 представители са днес тук сред нас. Надявам се, че превода функционира както трябва, така че да можем да говорим на нашите родни езици. Знаете, че а, мотото на Европейския съюз е а, единни в разнообразието. В, за нас в парламента между парламентарната дейност е много важна, както и обмяната на мнение и информация между нас. Ето защо се радваме, че вие сте тук сред нас днес, за да обсъдим темата за бюджетния контрол, за това как се разходват средствата в отделните държави членки. Изготвихме един дневен ред. първата част ще обсъдим доклада на госпожа Вая Кене като председател на комисията Лемас и във втората част ще е, обсъдим важни въпроси с господин Виктор Мануел да Силва Кайдера, председател на Европейската сметна палата. Нашето заседание ще се излъчва в интернет. Ако сте съгласни с предложени от нас дневен ред, ще се придържаме към него. Разбира се, предвидена е дискусия с участниците. Не виждам някой да иска да изменяме дневния ред, значи ще се придържаме към него. Искам да направя няколко а, съобщения. Тук в парламента сме на мнение, че когато се намираме в криза и се правят економии в бюджетите, средствата не достигат не само в държавите членки, в отделните региони. Много е важно средствата на данакоплаците да се разходват не само законосъобразно, но и ефективно. Това означава да се постигат заложените цели с възможно най-малко средства, средствата да се разходват там, където е необходимо. В комисията по бюджетен контрол преди време започнахме с една много интересна дискусия, в която участва и Сметната палата, и Европейската комисия и сме на мнение, че в бъдеще европейския бюджет трябва да бъде ориентиран към постигане на резултати, това означава бюджет, който да бъде обвързан с заложените цели, постигнатите резултати. Разбира се, в някои държави членки тези изисквания представляват предизвикателство. Това означава, че от страна на комисията и на съвета трябва да бъдат определени съответните политически цели, с които да бъдат обвързани и бюджетните средства и постигането на целите, които са заложени. Следващата година ще работим с Сметната палата и с Европейската комисия в тази насока. Дами и господа, бюджетният контрол включва в себе си и един политически аспект. Тук не става въпрос само за одит или бюджетен контрол в Европейския парламент се работи върху това бюджета да бъде държан в определени рамки бюджета за 2014 година беше прият, както и а, а, коригиращия бюджет за 2013 година. Това е един компромис, който можем да приемем. Бяха предоставени средства на разположение, така че ам, да бъде намален размер на средствата, които все още са дължими и не са изплатени, да може ам, бързо да се разпределят средствата. Като имам предвид, че се намираме в времена на економии, трябва средствата да се разходват ефективно. Нормално е да има съкръщаване на средствата. МФР също ще бъде съобразена с актуалните условия мнозинството на парламента по-скоро си представише, че ще има увеличаване на бюджета. 980 до 960 от 980 на 960 милиарда бяха намалени средствата ам, за периода 2014-2020. Всички бюджети в държавите членки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 се покачват, но това е свързано с покачването на разходите и възнагражденията в държавите членки и за да се отговори на това покачване, трябва да се увеличи бюджета, но всъщност това увеличаване означава намаляване на средствата. Ето защо е добре да се съблюдава ефективното разходване на средствата и всяко евро което се разходва в Европейския съюз да бъде а, разходвано ефективно и по предназначение. И на последно място искам да кажа, че 80% от бюджета на Европейския съюз ам, се ам, управляват, администрират от държавите членки, държавите членки и регионите също а, отговарят за изпълнението на бюджета на Европейския съюз. Те носят голяма отговорност и а, изпълнението на бюджета зависи от това дали държавите, членки и регионите се придържат към а, законосъобразното изпълнение на бюджета. В крайна сметка при всеки един разход а, независимо дали този разход е финансиран от европейския бюджет, от националния бюджет или регионалния бюджет. Всички средства са средства на данакоплаците. Това трябва да се има предвид. Може би някои кратки коментари, свързани с протичането на нашата конференция. Е, днес ще процедираме така, че всеки участник да може да вземе думата, всички да могат е, да вземат думата. Това сме го правили и преди, но всеки трябва да се ограничи в рамките на 5 минути, така че да можем да се вместим в а, е, нашето време. След а, представянето а, на а, нашите основни оратори. След това по двама представители на националните парламенти ще вземат думи, думата. След това един представител на Европейския парламент, ако има желаещи, разбира се. възможно е също и да сме гъвкави по отношение на списъка с изказващите се. Ние сме раздали ам, формуляри, в които може да а, отразите вашето желание да вземете думата, а, ако може да запишете вашите имена и парламента, който представлявате. Искам освен това да ви кажа, че ще има обяд с сандвичи. В 12.30 санечите ще бъдат сервирани пред залата. Благодаря за вашето внимание и давам думата на председателя на Комисията по бюджетен контрол от Литва. Добре дошла, госпожо Вайкене, имате думата. gerbiamas komiteto pirmininkė, brangus kolegos. Благодаря. Благодаря на Комисията за бюджетен контрол за тази инициатива да обменим мнение върху модела и е, формата и начина на обмян на е, контрол парламентарен върху разходите на правителствата. Това е, е целта е да могат публичните фондове да се използват разумно и ефикасно. Това е въпрос от особено значение и в, е, подобно на парламентарната, е, като парламентарна комисия ние имаме е, права и правомощия да гарантираме именно разумното изпълнение на тези на бюджетите. Днес ще ви говоря за литовския опит и ще ви представя мерките на контрол, които ние е, прилагаме в е, Сейма, в е, Литовския парламент. От самото начало искам да подчертая, че прегледа на ефективността, на ефективния на изпълнението на бюджета е предвидено в, е, е, като една от основните дейности на е, нашата комисия в парламента. Поради тази причина ние е, отделяме толкова голямо значение е, на ефикасността на парламентарния контрол върху разходите. В е, Литва европейските фондове, както и националните фондове, се разглеждат като бюджетни такива. Но тъй като става дума за ефективно използване на бюджетните фондове, Става дума също така и за ефективно използване, съответно и на европейските фондове. Но е, освен постоянните мерки за контрол, е, сме предвидели и други мерки, които са предназначени специално за е, фондовете, структурните фондове и начина по който се изразходват европейските структурни фондове. Това, тези мерки са възоснова на европейските е, регламенти, които предвиждат една система на управление и контрол върху финансовата помощ, която идва от Европейския съюз. Даваме си сметка, че тъй като става дума за европейски фондове, става дума за за пари, които е, дават е, да накоплаците от Европейския съюз. Ето защо е, ефикасността на е, управление и изпълнение и ползване на тези фондове е, се следи много стриктно. Сега ще ви представя мерките, които включва, са включени в нашия модел на парламентарен контрол. Първо, имаме е, всяка година правителството представя в е, парламента един преглед на е, изпълнение на бюджета и е, е, националната аудиторска институция всъщност проверява дали законосъобразно е използван бюджета и публичните фондове. Тези заключенията им почиват върху е, заключенията на аудиторите по време на, аудит, на аудита. И това са документи, които се набират от работата, в резултат работата на аудиторите. Те се разпространяват на всички комисии в парламента, комисията, която е, и разбира се, е, комисията, която се, има компетенции за това, се занимава най-задълбочено с тях. Е, като разбира се в парламента е, ударението върху системните проблеми. Комисията обаче, специализирата, за съжаление, не е, проследява достатъчно комисията, не проследява достатъчно процедурата по освобождаване от отговорност. По-скоро е, доколко разумно са изразходвани фондовете. За съжаление, много често принципа е, е да се е, ползват максимално по предназначение фондовете. обикновено това е в правомощията на правителството да и е, системата не предвижда альтернатива за използването им или пък оценка на въздействието на тези е, от използването на фондовете. И е, това води до е, повтарянето е, всяка година на един и същ е, системен проблем. Е, е, една проста грешка в, е, в е, счетоводна грешка всъщност е, се отразява доста сериозно на публичните фондове. Смятаме, че бройките на грешките и нарушенията наистина би трябвало да, бъдат, да бъде намален. Комисията е, по време на заседанията поставя този въпрос и е, обсъжда е, по-важните проблеми, свързани с контрола, като изслушва обясненията от изпълнителния орган. Но Разбира се, това поставя представителите на правителството в едно неудобно положение, защото те трябва да отговарят на доста критични бележки. Всичко това се проследява от медиите. В крайна сметка обаче тази е начин на действие донес, доведе до е, съкръщаване броя на грешките и нарушенията. Е, това се дължи на дейността на нашата комисия. От началото на кризата, когато стана дума за е, стриктни економии, комисията започна да е, периодично да анализира отделни разходи. Избрахме да проверяваме тази сфера, където където са възможни економии. Управляващите кредитите е, би трябвало да докладват сега, веднъж на три месече е, в комисията е, по одит за разходите за транспорт и други. Разбира се, също така предоставя се и конкретен разчет на разходите за заплати. Раз... Имаме и формуляр онлайн, който се е, разпраща. А също така всичко това се е, извежда прегледно в една таблица за вътрешен анализ на е, данните. Следва анализ и оценка на получените резултати. Получените данни се анализират и анализираните данни се е, публикуват на сайта на парламента. тези институции, които са направили най-големи разходи, са, са свиквани да присъстват, покани да присъстват на заседание на комисията, за да представят обясненията си. Техните обяснения за преразходите след това трябва да бъдат представени в писмен вид и обикновено искаме списък на разходите за конкретен период. След това започнахме да анализираме разходите от, чрез и от независими експерти Обикновено си задаваме е, въпрос за това, за отделните дейности, до каква степен е, са смислени, е, разглеждат се всички тези разходи под лупа и когато има разминавания, обяснения трябва да се представят не само пред членовете на нашата комисия, но и пред медиите. Разходите се е, програмират с е, голяма прецизност и точност. Колкото до прегледа на Обръщаме специално внимание на разглеждането на заплатите и съответно добавките, защото знаете, че при криза публичния сектор се свива. И въпреки призивите, някои от институциите не намаляват своите разходи. Разбира се, че е хубаво да има бонуси за служителите, но понякога се използват доста субективни критерии. Именно за това нашата комисия смята, че в тези времена бонусите противоречат на принципа на солидарност. Има неприемливи практики и ние ги имаме предвид при следващия бюджет. Например, беше установено, че в един от университетите са заплатени 3,5 милиона Летви, като ние им предложихме за следващата година бюджетът им да бъде намален защото в период на криза не може един университет да си позволи да плаща такива суми. Това установихме при своя преглед. Необходимо е средствата да се използват далеч по-рационално. И ми се струва, че политиките, които прилагаме, вече дават своите плодове. Медиите се отнасят положително към нашите доклади и много често след това изискват обяснение пред обществеността от тези, които не са разходвали правилно. Тук е много важна, разбира се, и прозрачността, а публичните институции винаги трябва да държат сметка за това, което се случва в обществото. Върховният одитен орган следователно допринася за по-целесообразното и рационално изразходване на средствата. Ние проверяваме как работят финансовите системи, които разчитат на бюджета. Когато установим, че съответната институция работи добре, това доказва, че фондовете се използват рационално. И всъщност ние разглеждаме именно начина на изразходване. В Сейма се разглежда доклада ни. Освен това, докладът за изпълнението се изпраща на комисия, в чиято компетентност е разглеждането на тези фондове. Има комисия, която разглежда начина на изразходване и друга комисия, която разглежда целите защото знаем, че не винаги се обръща внимание и на двете. След като одитният доклад се обсъди и препоръките се представят на компетентните органи, се правят политическите препоръки. Може да се поиска и информация за изпълнението на тези препоръки. В тези случаи се упражнява и парламентарен контрол. Тогава, когато има някакво несъгласие между одитния орган от една страна и аудитираната институция, може да се стигне до приемане на специално решение с обвързващ задължителен характер от страна на парламента. Понякога тези решения се оказват единствения начин за налагане на изпълнение на препоръките. При приемането на бюджета, освен това, трябва да се предвидят и фондове за държавни инвестиции. Те се използват за строителни проекти, модернизация, закупуване на оборудване, и информационни технологии. Комисията за одит има за задача да наблюдава изпълнението на тези програми. Нашата конкретна комисия проследява определени проекти. Ние отиваме на място, проверяваме ефикасността и изредността в използването на средствата. След като направим своя анализ, изработваме документ и излизаме с решение, което съдържа определени препоръки към компетентния орган. Трябва да отбележа, че комисията ни има свободата сама да избере проектите, които ще провери. Обикновено ние разчитаме на информация, която постъпва от различни източници. Накрая искам да представя модела на управление и контрол на структурната помощ в Литва – Ще се спра по-подробно и на одита, който извършваме. През 2006 година решихме да доусъвършенстваме своята система за управление и контрол на структурните фондове. Решихме да натоварим върховния орган в Литва, който отговаря за одитите и с тази задача Доколкото знам, само Румъния е избрала същия модел. В останалите държави членки е избран друг орган. Но в Литва ние тръгнахме по този път. Имахме различни аргументи за това. На първо място разчитахме на независимостта на Върховния орган за аудитиране. Знаем, че независимостта е основно изискване при този вид работа. На второ място използването на общностните фондове в Литва винаги опира и до въпроса за законността. Именно и за това ние искахме да разчитаме на орган, в който никой не се съмнява – на трето място искахме и да дадем достатъчно увереност на политическата класа, а именно, че възможните проблеми с използването на европейските фондове ще бъдат разпознати и отстранени. Върховният одитен орган изпълни своята работа изключително прецизно – И именно благодарение на тази прецизност на фона на доста бавната реакция на останалите институции, Европейската комисия реши 2011 година да спре изплащането на част от помощта за Литва. Това обаче доведе до някои скандали, както може да си представите, макар че в крайна сметка цялостният ефект беше положителен, защото целта беше да се подобри системата за контрол. И 2012 година вече одитът излезе с положителни заключения. 2012 и 2013 година декларираните разходи показаха, че има подобрение благодарение именно на одитните усилия. Проблемите в Литва не се дължат на деклариране на нереални разходи или на лошо функциониране на системата за проверка. Както казах, одитите са поне на теория абсолютно независими, те са много стрикни, и може би можеше да се работи и по различен начин, за да се избегнат тези е, недоразумения между нас и Европейската комисия, но от друга страна трудностите ни направиха по-силни. Именно и за това ние ще приложим същия модел при бъдещата многогодишна финансова рамка. Европейската комисия има доверие в нашия аудитиращ орган. Винаги годишните доклади, изготвени от този орган, са били одобрявани и именно за това в периода 2014 до 2020 година контролът на изразходването на структурните фондове ще бъде извършван според нас достатъчно надежно. Нашите доклади се представят на Европейската комисия, те се обсъждат също така в нашия парламент – съответната компетентна комисия, като е много важно препоръките на аудитиращи орган да бъдат изпълнени. Според мен в Литва има механизъм за изпълнение и контрол, който осигурява доброто изразходване на европейски средства. В заключение ще кажа, че аудитиращата комисия в Литовския парламент успя наистина да въведе цял набор от инструменти. Тя разглежда бюджета, тя разглежда доклада от одита, доклада за изпълнението, извършва надзор – формулира препоръки и посочва къде може да има риск за публичните средства. Същевременно ние разчитаме на Върховния аудитиращ орган за контрола върху структурните фондове. Но комисията в парламента прави своя анализ на доклада на Върховния аудитиращ орган. Необходимо е да посоча, че за да имаме ефективно изразходване на средствата, разчитаме от една страна на правилните политики, но и от друга страна на прозрачността. Благодаря ви за вниманието, желая ви ползотворна работа, множество новаторски идеи, за да изпълним основната си цел, а именно рационално и ефективно да изразходваме бюджетните ресурси. Необходимо е също така и да увеличим правомощията на изпълнителната власт. Благодаря. Ja, vielen Dank, Frau Weikiene, für diese благодаря много за възможността, която ни дадахте да надникнем в практическите дейност на вашата комисия. Благодаря за откровеното представене на е, проблемите и процеса на усъвършенстване на вашата система, в която очевидно има трудности. Е, наистина е, смятам, че ние сме... Е, от това бихме могли да се получим и взаимно да се получим от опита си. Сега в зеления формуляр можете да отбележите желанието си да дадете заявка за изказване. Моля, попълнете тази зелена, този зелен формуляр А сега, като представител на националните парламенти, ще дам първо думата на господин е, Грукович от е, Харватия. Имате дума. Та, къде? Колегица и колеге, dakle ево, из... Благодаря ви. Благодаря. Добър ден на колегите. Аз представлявам Харватския парламент. Както посочихте, искам да споделя нашия опит в бюджетния контрол. Както вие казахте в уводните си думи, този вид контрол е изключително важен, особено като се има предвид, че това са средства, за които в крайна сметка плащат дънакоплаците. В нашата държава разчитаме на Националната служба за инспекции. Тяхната задача е именно да проверят дали всички средства са изразходвани както трябва, независимо дали постъпват от националните бюджети или бюджетите на местно ниво. С нашето присъединяване към Европейския съюз тази служба ще започне да докладва и в Хрватската парламентарна комисия по въпросите на контрола. Службата за инспекции, която всъщност е нашата сметна палата, работи с финансовата комисия в парламента. Това всъщност е комисията по бюджетен контрол. И слушах това, което описа колегата от Литва. Струва ми се, че и аз мога да кажа, че нашият национален парламент е в състояние да посочи лошите практики и да набележи стъпките за подобряване. Разбира се, институцията, която извършва проверките, единствено уведомява хърватския парламент. И трябва да кажа, че понякога има известно закъснение. Случва се да получим информацията и една година по-късно, нещо, което не е особено ефективно. Парламентарната комисия по финанси и бюджет в този случай свиква заседание и настоява за отстраняване на всички нередности. Финансовата комисия извършва бюджетен контрол и в рамките на текущата година въз основа на жалби на гражданите или на постъпили сигнали от държавните институции. Така ние можем да извършваме контрол в рамките на текущата година. Разбира се, Министерство на финансите също извършва финансов контрол и от друга страна имаме Сметната палата, която е независимия орган за бюджетен контрол. Благодарение на всички тези действия можем ефикасно да следим бюджетните разходи от гледна точка на тяхната ефективност. Благодаря. Ja, vielen Dank. Благодаря на председателя на Харватската комисия за бюджетен контрол за неговото изказване. А сега ще поканя представителя на шведския парламент Рикстаг господин Йонас Ракобс, Якобсен. Имате думата. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. В Швеция ние от 90, началото на 90-те години имаме система за контрол – Т.е. вече е, това, което се случва с, в много от вашите страни, е, сме го е, преживели отдавна. Имахме е, криза в финансовия сектор и е, е, банковата система, в резултат на което е, редица компании е, е, фалираха, имахме отрицателен растеж в продължение няколко години, няколко банки бяха изкупени от държавата така че след всичко това в, през 90 те години това наложи серия реформи в Швеция. Ние променихме правилата на банките и финансовите пазари, но за държавния и публичния сектор трябваше да се е, въведат доста промени, за да се подобри е, процеса на бюджетиране и изпълнението на бюджета. В Швеция искахме ясно да, да имаме е, определено парламентарно влияние върху изпълнението на бюджета. За да един от начин да има ред в публичните финанси е да има ясна рамка на бюджетния процес. най-лесният начин да се упражнява този контрол е всъщност да се е, разпределят задачите така. Правителството определя, решава е, бюджета, как да разходва бюджета, но ние не смятаме, че това е най-ефикасният е, начин. Е, парламентът трябва да има ясно въздействие върху бюджет бюджетирането и процес на бюджетиране, а също така и върху е, разходите. Е, така че много важен фактор в реда, порядъка при бюджетен контрол е всъщност е, тази бюджетна рамка, която имахме от 90-те години и която би трябвало да се изпълнява, да се прилага много стриктно. Разбира се, е, принципите се регламентират от законодателството и съответната е практика от 90-те години насам. В резултат на кризата е, от 2008-2009 е, година ние Актуализирахме рамката, но общо взето тя е същата. Въведахме четири важни фактора. Първият е в е, процеса на бюджетиране имаме комисия, която отговаря за целия е, сектор, т.е. Е, правителството прави предложение за средствата в публичния сектор Обикновено това е 1% от БВП средно в рамките на един економически е, цикъл. Обикновено може да се е, допуска се дефицит, който обаче се компенсира в е, разумни срокове. Средното трябва да е 1%, както казах. След това имаме заложени таван на разходите за държавата, значи правителството е, предлага този таван, включително пенсии за следващите 3 години, и е, този таван се одобрява от, от е, парламента. Е, в рамките на всеки таван правителството решава каква е рамката за разходи, за данъчно облагане, за да могат да се е, постигнат целите е, за финансов излисък или дефицит, за които споменах. И накрая контролираме местния и регионален сектор, за да са балансирани и там бюджетите. Ако те имат дефицит, те би трябвало също да го компенсират в рамките на 3 години. И третата, третия аспект е, е самия бюджетен процес и може би това е един от най-важните е, фактори. Тоест, правителството най-късно до 20 септември би трябвало да предложи бюджет на парламента, а парламентът е, след това разглежда е, парламента на два етапа. Първо решение по бюджетната рамка се взема, което включва приходи плюс таван за разходите, разпределени на 27 сфери, пера, раз, разходни пера. Целият бюджет се определя еднократно, като съответно се разглеждат приходите и разходите по тези 27 рубрики. Предвижда си съответния марш за маневриране. Разбира се, парламента разглежда всеки е, всяка рубрика по-отделно и могат да се правят е, корекции. Ако има увеличение в едната, е, това трябва да се компенсира от съкрещаване в друга рубрика. Това бюджетиране обикновено, този процес започва есента и приключва в края на годината разходите. Наистина много важен, е, важен е контрол върху разходите. Другия важен аспект е, е последващата работа. Да се види как е, тези средства се използват. Имаме национален аудиторски орган, който не е под контрол на парламента, той е независим Той е, извършва годишен одит на всички държавни дейности е, на правителството и всички негови дейности, както и на, на Централ, Националната банка на Швеция. Обикновено е, трябва да се проследи, проследят резултатите от този одит, защото аудиторите разглеждат задълбочено няколко сфери на дейност по техен избор. Освен това, могат да е, следят е, дали е, гражданите, дали средствата на копатеца са изразходвани по най-разумен начин. В обобщение ще кажа, бюджетната рамка, заедно с е, една ясно е, е, разписана последваща работа в Швеция, доведаха до един много солиден контрол в Швеция върху националния дълг, включително и цялостната ни економика. Благодаря. Благодаря. Благодаря на господин Хертлер за това, че разяснихте каква е ситуацията в парламента в Швеция. Сега давам думата на госпожа Гресле. Благодаря на колегите, които споделиха с нас тези интересни неща. Ще кажа какво имахме предвид ние с докладчика по време на заседанието. трябва да бъде засилено сътрудничеството. Имаше доклад, който беше изготвен за засилване контрола върху разходването на средствата по бюджет 2012. Още беше това. През 2012 година 140 милиарда евро са били освоени, 4,491 милиарда са били подложени на финансови, на финансови корекции. И 78 милиарда евро са се влели в касите. Това съставлява 3,2% от плащанията. Стигнали сме до там, че имаме нужда а, от сътрудничеството на националните парламенти, когато а, нещо не е наред в европейската система, да се а, проверят и бюджетите на национално ниво. Има споделено управление в една държава членка, това е в Испания. За периода 2002 до 2006 в този финансов период 6 държави членки отговаряха за грешките в размер на 80% от грешките и Испания и Гърция и така нататък. Следващия период също а, изглежда нещата така. Има три водещи страни, като ам, Гърция се отделила от Чехия, Полша и Румъния в това в финансово отношение. А, сега а, дали другите са се влушили много или Гърция просто е напреднала, не знаем. Това е нещо, което трябва все още да установим. А, с тези е, данни, които ви представих, искам да ви кажа, че няколко малко наред е, на малко на брой страни е, съставляват голям процент от грешките. Там се стига до големи затруднения, защото малко страни отбелязат голям процент от грешки, така че тези страни трябва да бъдат в състояние да променят своите системи, да ги приведат в унисон с разпоредбите. Ам, Сметната палата също отбелязва в докладите си, че 60% от грешките държави членки могат да бъдат намалени, ако се извършва контрол на национално ниво. Сега това е една задача, която е от взаимен интерес. Как вие ще накарате вашите национални органи по бюджетен контрол да контролират по-добре? плащанията, разходването на средствата. От една страна има оплаквания от национално ниво, а, че има големи грешки. Ние винаги трябва да повтаряме, че трябва да се засили контрол на национално ниво. Ние поканихме съответният испански министр да участва в наше заседание на комисията. С чешкия министр също имаше такова заседание. Благодарение на господин Гайер той предприе действия още миналата година. след почти две десетилетия да се повтарят тези грешки в отчетите е недопустимо. Е, Испания 19 години подред е на първо място по грешки. Мога да кажа, че ние направо имаме железни нерви, щом търпим всичко това. в новият регламент за структурните фондове не се правят постъпления за промени в тази насока, защото винаги се нарушават едни и същи разпоредби, без да има каквито идеи е последици. Нещата си остават такива каквито са. Защото ако се извършат нарушения в друга област, да речем в транспорта, тогава последствията ще са други. Може и въобще да се отнеме разрешителното за управление на МПС, например. Как, в европейския бюджет се вливат средства, обаче когато има грешки, трябва да се правят корекции, средствата се разпределят неефективно и се разходват неефективно. В крайна сметка ние имаме една и съща цел. Имаше един проект, по който бяха отпуснати неправомерно 300 милиона евро и 300 милиона евро бяха поети от италянския бюджет, защото проектът се изпълняваше там, но в крайна сметка тук става въпроса за ам, разхищение на средства от националния бюджет. Значи пак се разхищават средства. Имаме нужда от автоматизъм при финансовите корекции, особено когато става въпрос за държави членки, при които е много висок процента на допуснатите а, е, грешки. Ам, е, ние настояваме за незабавно намаляване на процента на грешките. Искаме да се въведе процедура, при която комисията обвързва този процент на грешките с а, средствата. И а, когато има съмнение за грешки, комисията трябва също да се намеси. Има проекти, които са а, одобрени от държавите членки, те са считани за законосъобразни, такива по които не са допуснати грешки. Но в крайна сметка като цяло проектите не трябва да отбелязват грешки в размер на повече от 3%. Ще е добре, ако можем да работим съвместно с вас и на национално ниво. Защото когато средствата не се разходват ефективно в една държава членка, това се отразява върху разходването на средствата във всички държави членки. Ето защо имаме нужда от едно съвместно сътрудничество, така че да можем заедно да вървим напред. Благодаря на госпожа Гресле. Госпожа Гресле е координатор в Комисията по бюджетен контрол. Тя, разбира се, сподели някои от наболелите проблеми бяха очертани е, някои аспекти, свързани с правомощията на държавите членки. Ще помоля представителите е, на националните парламенти да вземат отношение, ако искат и по този въпрос. Остана ни още малко време и след това ще изслушаме господин Виктор Мануел Дасилва Калдейра. Той е председател на Европейската сметна палата. Сега давам думата на представителя на бюджетната комисия по контрол в Италия, господин Франческо. Моля, имате думата. Благодаря ви и добър ден на всички. Бих искал да се спра на няколко въпроса, свързани с това, което току-що говорихте. Струва ми се, че много от нашите парламенти имат едни и същи проблеми, когато проследяваме изразходването на средствата. Ние взимаме своите решения, но след това техническите органи са тези, които ще трябва да ги изпълнят. И понякога основателно има критики поради липсата на демократичност на решенията на европейско ниво. В този случай за виновници често се сочат националните парламенти, от друга страна, това се отразява на връзките между парламентите и останалите институции по-надолу по веригата. Всичко това създава технически проблеми, но така или иначе има независими органи, натоварени с контрола. Нашият статистически институт предоставя данните на Евростат – за да се види как се изпълнява пакта за стабилност. До тук добре. Но имаме ресорните министерства, които сега трябва да бъдат много дисциплинирани финансово и знаем, че те трябва да докажат своята отговорност. Имаме и решенията, пакета от 6 инструмента, който беше прият на европейско ниво. Всичко това също трябва да се изпълни и ние следим за правилното изпълнение. Същевременно в Италия може би сме едни от последните, които въведоха тази нова система на одит и в това няма нищо лошо, но все пак започнахме доста късно и за това може би имаше известно отражение върху прегледа на изразходването на публичните средства. Когато се правят проверките, докладите постъпват в парламента. Възоснова на постъпилата информация, съответните парламентарни комисии взимат своите решения. Информацията е важна, защото така наистина можем да проверим доколко добре се изразходват обществените средства. През декември 2012 година приехме и специален закон. На техническо ниво Министерството и Централната банка са тези, които до голяма степен са монополизирали информацията, която постъпва в парламентарните комисии. Струва ми се, че тук има конфликт. И конфликтът е между политиците от една страна и технократите от друга страна. Защото ние си променихме институционалния подход за проследяване на разходите съвсем неотдавна и за това се водят спорове, кое е в рамките на законодателната власт и кое попада в чисто техническите въпроси. Разграничението не винаги е много лесно. Парламентът, разбира се, е законодател, но също така трябва да следи и за изпълнението на приятите закони. Същевременно, техническите служби би трябвало да бъдат независими и от парламента, и от правителството, за да могат да набират надежни данни. Тези данни постъпват от външни източници. От друга страна, контролът, надзорът са в рамките на правомощията на парламента и точно това и правим. Darf ich aufrufen für den polnischen Senat, благодаря. Господин Касимир Склена има думата, моля. Kazimierz Klejna, przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senatu. Panie przewodniczący, szanowni państwo. Благодаря, господин председателю. Аз съм от Полския сенат. Благодаря, че ни поканихте на тази конференция, за това, че организирахте и а, а, искам да кажа, че е, комисиите по бюджетен контрол отговарят за изпълнението е, на бюджета. Това е нашата задача в Полския сенат. В Полша има институция, която се занимава с контрола по бюджета. Това е един независим орган с много дългогодишен опит и богат опит при контролирането на е, бюджетните разходи. Винаги обаче има съмнения за това, че тези проверки не са достатъчни. висшия контролен орган е, участва в изготвянето на препоръките на Полския сенат в тази връзка ние оказваме влияние върху това, кои области да бъдат контролирани. Обаче понякога препоръките не се изпълняват. Има 300-400 души в Сената, и в камерата и не може да се откликне на всички желания, свързани с това какво да се прави в рамките на една бюджетна година. Полския сенат и парламента се занимават с най-високите нива на контрол, защото ам, Нашите задължения са такива и освен това ние освобождаваме съответните а, институции от отговорност при изпълнение на бюджета. Необходимо е да има по-строг контрол при разходване на средствата в областта на социалните въпроси, отбраната, възнагражденията. И смятам, че а, а, когато а, ние а, одобряваме а, средствата, след това изисква време, докато ние упражним съответния контрол. Има различни министерства, които ни формират за състоянието на бюджетните разходи. Сътрудничеството с Европейския парламент е много важно за нас, защото оставаме с впечатлението, че някои средства от европейския бюджет се разходват по неефективен начин. Така че националните органи и европейските органи трябва да работят съвместно за да има по-ефективно разходване на средствата. Необходимо е да се промени културата на разходване на средства. Много често ставаме свидетели на ниска ефективност при разходване на средствата. Понякога европейските средства не се разходват толкова ефективно. Това не е един автоматичен процес, той трябва да бъде контролиран. Благодаря на колегите от Швеция и Швеция другите колеги за това, че те споделиха техния опит и искам да помоля колегата от Швеция да каже какви са правилата в Швеция за разходване на средствата. Нашите правила не са точно такива, но ние можем да използваме тези а, правила като основа за изготвяне на наши а, правила. Това е важно и за местните и регионални власти, където също се разходва част от националния бюджет. Необходимо и там да има ограничаване на разходването на средства. На европейско ниво трябва да има по-висок, по-големи реформи, въпреки че разходването на средствата е на задоволително ниво. Сега колегата Мулдър от Европейския парламент. Thank you, uh, благодаря ви, господин председател. Много са ми интересни тези разисквания, защото вече доста години съм в съответната комисия. 1999 година Европейският парламент за първи път отказа да освободи от финансова отговорност Европейската комисия си спомням аз. Това доведе до голямо объркване е, и тогава започна разследване. Как изразходвала комисията европейските средства? Оказа се, че е много трудно да се установи кой в Европейската комисия или на национално ниво носи отговорност – след това комисията си подаде оставка, сформира се новата Европейска комисия, комисаря Проди, съответно с звено за финансов контрол, но ми се струва, че междувременно не настъпиха подобрения, по-скоро има наистина влушаване, ако се съди по докладите на Сметната палата. Същевременно от 2003 година нататък Европейския парламент при всяко решение за освобождаване от финансова отговорност настоява, че 80% от средствата се изразходват в държавите членки, следователно някой трябва да поеме отговорност. Именно за това парламентът настоява за декларация на ниво държава членка, за да сме сигурни, че на местно, на национално ниво има политическа отговорност и че средствата се използват по предназначение, като пак ще кажа, се поема съответната отговорност. В демократичните системи, когато в парламента не се говори истината. Резултатите са много лоши. Именно и за това би трябвало да търсим отговорност на ниво държава членка тогава, когато има нередности. Сега имаме нов финансов регламент и за първи път ще бъде възможно държавата членка да предприема съответните действия, така както ние искаме. Ние, разбира се, трябва да помагаме и когато европейските и национални сметни палати стигнат до заключение, че средствата са изразходвани по предназначение, добре. Но все пак ме ме интересува как се приема тази идея сега, в държавите членки. Моето лично мнение е, че ние не можем да продължаваме все така, защото докладите на, Европейския, на Европейската сметна палата показват ниво на грешка, което е много по-високо от нормалното. Това не може да продължава и трябва да настъпи подобрение. Благодаря. Благодаря на колегата Мудов. Сега колегата от втората камера на Нидерландския парламент, колегата Ю, има думата. Much, uh, Chair, and... Благодаря, господин председател. Искам да откликна също така на призива на госпожа Гресле, а и наказаното от господин Милдер – Правя го, защото съм много загрижен от подкрепата, която виждаме за Европейския съюз и европейските институции. Евроскептицизмът се разраства не само в Холандия, но и в останалите държави. И ние наистина трябва да направим нещо. Трябва да сме сигурни, че парите на европейските данакоплаци се изразходват по предназначение. Това е темата и на днешното ни заседание и тя е много важна тема. Както вече посочи госпожа Гресле, около 80% от бюджета на Европейския съюз се изразходва в държавите членки при споделено управление – което означава, че държавите членки, както и господин Милдер посочи, наистина носят своята споделена отговорност. 19 поредни години Европейската сметна палата излиза с отрицателно становище по изразходването на европейските средства – и държавите членки също трябва да поемат своята отговорност за това. Тук съм съгласен с господин Милдер. Може би индивидуални национални декларации биха подобрили контрола. Също време, но се обръщам и към присъстващите колеги. Предполагам, че и те са загрижени и си задават въпроса как да подобрим изразходването на европейски средства. Същевременно знам, че втората част от заседанието ще бъде посветена именно на информацията за отделните държави. Членки ще разгледаме темата и от гледна точка на Европейската сметна палата. Благодаря. Много ви благодаря. Ще направя следното предложение. Още двама колеги искат да вземат думата, след което ми се струва разумно да преминем към втората тема за сутрешното заседание. Ще дам думата на испанския колега Деласера. Заповядайте. Gracias, señor presidente. Buenos días. Благодаря, господин председател. Добро утро, колеги. Нищо чудно, че след 19 години дейност на Европейската сметна палата има все още държави, които допускат значителни е, грешки в е, е управление на финансите. Е, колкото до ефективността, смесени сенатски комитет е, отговаря за, който проследява ефективността на ползване на средства, е, както и структурата на аудитиране. Всичко това са в Испания се осъществяват е, е, в, е, както по линия на регионите, така и централизирано. и колегата ми Лопес и аз ние представяме тази група ние призоваваме понякога независимите е, органи, които отговарят за е, контрол върху бюджета. Е, ние е, обикновено разчитаме не само на централното управление, но и на управлението на, на средствата в автономните области, пък и е, е, и както и социалните разходи на регионално равнище. Тези, е, този висок процент е, на грешка обикновено е, води до разпиляване на средства. Ето защо в разпределение на задачи между регионалните органи помага значителна степен за корекция. Сега от името на националните парламенти ще дам думата на колегата Едуардо Каблита от е, Националното събрание на е, Португалия. Благодаря, господин председател. Наистина, това е много важно заседание добре дошло в момента, когато доста сериозни въпросителни висят над европейския бюджет. Европейския бюджет е, е обикновено в центъра на националните дискусии и съответния контрол на разходването на публичните средства е от решаващо значение. Така че би трябвало да обменяме опит е, между е, Европа и националните парламенти, тъй като е, бюджетите са насочени към обществеността и изменения в е, начина по който те се контролират ще се решаващ, от решаващо значение в бъдеще. Трябва естествено да гарантираме ефективното им е, изразходване и да проверяваме дали са постигнати целите на заделените средства. Това е най-важното. В Португалия е, поради общи причини, пък и някои конкретни обстоятелства е, за нашата държава, която сега преминава през е, труден процес на бюджетиране. И по е, много причини, е, много причини бюджета е в е, лъча на прожектора, в центъра на вниманието на, на, на националния парламент. Как е, как е, решава тези въпроси в националния парламент и как се водят дискусиите по тази тема? Имаме месечни е, публикации, месечен доклад за изпълнение на бюджета. Той се изпраща, този доклад се изпраща в парламента и поне веднъж на три месечи се провежда дискусия в парламента, е, в която участва финансовата, бюджетната комисия и правителството, разбира се, е, за това как се изпълнява бюджета. Е, обменя се и опит е, с независими органи за бюджетен контрол от други парламенти, например, е, Съединените щати и Обединеното кралство, обикновено черпим опит от тях, е, създадахме едно звено за техническо подпомагане, в което включва независими квалифицирани експерти. Те работят е, паралелно с бюджетната комисия. И ежемесечно те е, издават, е, с доклади по бюджета, е, както и с данни за тенденциите на, в държавния, държавната задължнялост. Обикновено имаме още два доклада от Сметната палата и е, два доклада от вътрешни е, източници, но независими от правителството. Имаме общите общата е, счетоводен отчет, държавен счетоводен отчет, е, също всичко това са много важни източници на информация за парламента. Това дава представа за държавните разходи но е, също така и идея за е, парламента вече излиза с идеи какво трябва да се промени в е, бъдеще по отношение на държавните разходи. Разбира се, имаме и парламентарна процедура, която се отнася до бюджета. Господин Калдерон неговото орган, който той представлява или той лично е, е, е бива поканен е, веднъж в годината в Европейския парламент, за да се е, сравни какво правим ние на национално и какво се прави в, е, от Европейската сметна палата. Е, обикновено усилието е да се свържат европейските и националните е, разходи и контрол върху тях. Ако трябва да се проконтролира всяка дреболия, е, вероятно това ще се отрази на качество на контрола. Тоест трябва да се е, подредат по приоритет съответните области, защото има сфери, в които се, правят, са направени крупни е, публични инвестиции, водоснабдяване, селско стопанство и така нататък. Така че трябва да има известна селективност, защото ако човек се опита да охване всичко, риска е да не се направи нищо, да не се е, обхване е, по същество нищо. И друго, възоснова на това, което чухме от нашите колеги от Европейския парламент – за е, формални нередности. В някои държави има повече такива. Е, така или иначе, ние всички трябва да подобрим качеството на анализа на данните, да търсим, разбира се, ефект, економическа ефективност и да я съдим за нея чрез анализа на разходите, а не просто дали има или не е, нередовности. Трябва да се проверява дали е, приоритетните европейски проекти, например тези, за които създават работни места, които водят до развитие, е, дали те постигат първоначално търсените е, резултати на европейско национално равнище, да се провери дали са постигнати целите. Това е важно за хората, които са ни изпратили тук е, и които са ни упълномощили да проверяваме разходите. Благодаря. Благодаря на а, колегата Калбите. Наистина много оживен дискусия, а, която обхвана различни аспекти. Това беше в рамките на първата част от заседанието ни. Искам да приключа с тази точка. И сега на втората част е, това е, е, основното изказване всъщност от господин Виктор Мануел Десилва Калдейра, председател на Европейската сметна палата. Е, приветствам го от името на тези, тези, този форум. Както се каза, това е важна среща, а особено за Европейския парламент е много важно е, комисията е, за контрол, е, бюджетен контрол, пък и, и между нашата комисия за бюджетен контрол и националните парламентарни и бюджетни комисии да се обменят мнения и информация за това как се провежда този контрол. Затова е хубаво, че толкова много колеги от държавите членки присъстват днес тук тук сега от чисто техническа гледна точка в, е, за втората част от заседанието се разда, бе раздаден една оранжева, е, един оранжев е, заявка за формуляр за, за изказвания, така че ако обичате, попълнете този формуляр. Това ще улесни задачата на секретарията и организацията на работата ни. И така, благодаря. Сега да дам думата на колегата Калдейра, за да представи дейността на Европейската сметна палата. Благодаря, господин председател господин Тойрер и почитаеми членове на Европейския и националните парламенти, дами и господа. За мен е чест, че съм поканен тук да говоря пред, на това заседание Интерпарламентарната комисия за контрола върху публичните разходи Контрол върху европейски бюджет е особено е, сериозна задача. Не най-малко поради това, че 80% от европейските фондове се управляват е, съвместно от комисията и е, органите на държавите членки. В тази връзка бих искал да споделя няколко наблюдения върху тази изпълнението на тази задача от гледна точка на Европейската аудиторска институция. Ще се опитам да обхвана темите, които бяха подадени за дискусия днес, а именно какви са резултатите на място, как се съкръщава административното бреме, как се, е, е, по какъв начин да се направи контрола и, и одита по-ефективен и как да се подобри прозрачността на разходването на е, кохезионните и селстопански фондове. Сега, уважаеми е, депутати, европейските граждани имат право да знаят е, за какво се изразходват техните е, сред пари, дали те се изразходват както трябва и дали има ефект от това и съответно, е, колкото до европейския бюджет, е, те очакват съответните уверения, че е, европейските счетоводни отчети са достоверни, че европейските правила за разходване са спазени и че фондовете се управляват разумно. Ето, това изисква договора. Но за да се предоставят такива гаранции на европейските граждани, това се оказва доста сложно. Напредък е по постигнат в е, последните години, но все пак е, има е, възможност за подобряване на работата и за това да се дадат убедителни отговори на многото въпроси, тези три основни въпроса. Това е посланието, което ще откриете в годишния доклад на Сметната палата по изпълнение на бюджета от 12 та година, публикуван миналата седмица доклада, прави преглед на това, което е известно за сегашното състояние на финансовото управление. Накратко, доклада за 12-та година казва, отчета за 12-та година казва, ние знаем какво, за какво са изразходени европейските пари. Европейските счетоводни отчети, изготвени от комисията, са е, е, солидни и, е, ние, и те са такива от 2007 насам. сам. Е, ние е, знаем, че тези средства се използват е, целесообразно. Палатата заключава, че плащанията в европейския бюджет всъщност допускат материална грешка и която е оценена на 4,8% 2012 година. Но а, комисията, управлението, а, системата на управление и докладване на комисията все още не е в състояние да предоставя а, релевантна а, информация, надежна информация за резултатите получени а, от, а, за разходването на средства. Сегашното състояние а, на нещата а, създава а, значителни трудности и комисията би трябвало да си а, взаимодействие с органите на европейските държави членки, за да управлява и контролира разходите. Допълнително предизвикател за Европейския съюз е да направи така, защото е, различните договорности за управление и контролиране на разходите на Европейския съюз е, отговарят на договорности за външния одит и политическия надзор, които също съществуват на европейско и национално равнище. За да се предоставят съответните гаранции на гражданите на Европейския съюз, тези три е, слоя, три пласта трябва да бъдат а, е, а, е, стиковани управлението, пласта на управление и контрол, допълнителния одит и политическия надзор. Те трите трябва да стъпят и да се стиковат, така че всеки да, да, да доизгражда гаранциите. Този модел има важно значение. Той е начин за ефективен контрол. Комисията е подобрила своите е, методи на управление и контрол и от 2004 година тя се опитва да приложи е, една рамка за вътрешен е, интегриран контрол, която обхваща управлението и контрола на средствата на Европейския съюз в държавите членки. Е, е, Сметната палата излезе с предложение е, в този дух през 2002 година е, чрез е, е, излезе с мнение за единния одитен модел. Новите, новия финансов регламент въвежда изискванията за гаранции, които държавите членки да предоставят, техните органи да предоставят за, в декларациите за управлението и контрол върху средствата. До сега комисия, ударението на комисията е било предимно върху законосъобразността и редовността на плащанията. Комисията, заявената цел на комисията е да редуцира нивото на нередовни плащания до под 2%, за да се постигне съответното гаранция от страна Сметната палата. Целта не е постигната все още. Сметната палата смята, че е, е, сега е, е, намаляване на, на нивото на грешка е, е се забелязва от 2007 насам, но все още не е, стигнат, не е постигната целта. Повечето е, грешки е, са е, по 80% от европейски бюджет, къде, който, където управлението е споделено. Ясно е, че националните и регионални органи могат да направят, да бъдат по-ефективни в предотвратяване и откриване на грешките. Сметната палата оценява, оценките на Сметната палата показват, че вътрешните контроли на много органи в много държави членки са ефективни частично. Още повече, палатата проверките на палатата проказват, че половината от грешките, на които се натъква сметната палата, биха могли да бъдат коригирани от, на национално равнище. Част от проблема е, че сегашната система на финансови корекции не е, е достатъчно ефективна, за да насърчи държавите членки, техните органи, да избягват грешки и да правят така, защото средствата да се възстановяват от бенефициентите, тогава, когато те са ползвани законосъобразно целесообразно. Но е, за някои грешки трябва да се самообвиняваме, е, защото понякога правилата са твърде сложни, правните рамки, е, които управляват е, е, разходването са твърде е, тесно фокусирани върху разпределение на ресурсите и регулирането как се изразходват средствата и не обръща достатъчно внимание на начина по който, на, на това дали са постигнати от поставените цели. Сметната палата е, е, настоява за един различен подход който поставя повече ударение върху е, резултатите, изпълнението. Това е важно за разходите. Според нас, доброкачественото разходване на средства е това, което е, се съобразява с правилата и постига е, предназначението си, целите си. Програмите за разходване трябва да са предназначени, да са изградени така, че отговарят и на двете цели. И разбира се, тяхната прозрачност трябва да е гарантирана. Това изисква правилата за изразходване разходване, за е, разходване и управление и контрол е, да се преразглеждат, за да се премества ударението е, според резултатите. До сега те са изградени така, че ударението предишно е, предимно е върху това дали плащанията са законосообразни и редовни Програми... Периода между 14 и 20 година е една златна възможност да започне е, да се работи в тази насока и да се създаде една, е, да се, създаде нова култура на е, обвързване с резултатите. Последните 7 години около 800 милиона евро, милиарда евро ще бъдат изразходвани в рамките на споделеното управление на кохезионните фон... и фондове. Светата палата е публикувала становище по основните законодателни предложения предложения. Смятам, че те, са, те е, са е, сред документите, които са предоставени за това заседание. Според е, Сметната палата някои възможности да се простят правилата и подобри е, планирането е, и изграждането на тези програми вече са били пропуснати. Колкото до кохезията, до е, е много аспекти, ключови аспекти от е, тези програми, е, е трябва да се регламентират на по-късно по-късен етап. Обикновено има 6 групи правила, в някои случаи има допълнително ниво на национално законодателство. В резултат на това, според Светата палата, това осложнява административното, ще задържи на високо ниво административното бреме и за Европейски съюз и националните администрации. Колкото разпоредбите за управление и контрол, Сметната палата приветства потенциала, който се съдържа в държавите членки за опростяване, но е, според палатата комисията би трябвало да играе по-значителна роля при акредитиране на националните органи за управление и е, да проверява е, тяхната, техния начин на работа. Това ще се отрази е, според, е, съда, е, според сметната палата, комисията трябва да предложи мерки да гарантира качество на декларациите, които подават на националните органи. Тази информация, която се съдържа тези декларации, наистина трябва да дава достатъчно гаранции за обективно и задълбочено съществен контрол. Според нас са пропуснати сериозни възможности да се обвърже работата свързани с резултатите да се поставят ясни цели, да се въведат е, ясни показатели, индикатори, като се обвържат плащанията с резултатите по-тясно и да се е, засилят изискванията за проследяване и оценка на изпълнението резултатите. Това означава, че е, трябва новите елементи да бъдат е, изцяло е, в интегрирани, необходимо да има нови рамки, свързани с резултатите и а, е, резерви, свързани с тези резултати. Необходимо е тези нови елементи да бъдат внедрени в а, е, съществуващите спогодби. По отношение на ОСП, Сметната палата представи почти същата позиция, свързан с сложността на рамката, с делегираните актове, актовете за изпълнение, с общото естество на спогодбите, свързани с контрола и изпълнението на бюджето. Уважаеми дами и господа, доверието на нашите граждани е а, изложено на карта. Гражданите трябва а, да знаят, че а, бюджета а, допринася за изготвяне на добавена стойност. Трябва да дадем конкретни примери. Когато европейските а, фондове се използват трябва да се е, знае, че тези средства се разходват ефективно. Да речем, когато се дават средства за пристанища, трябва да се знае, че тези средства са предназначени за пренасене на карго, за изграждане на кораби, за създаване на работни е, места и това в целия Европейски съюз. Това са осезамите резултати, които трябва да бъдат видими за нашите граждани. В момента одита и контролът върху един такъв процес не се извършва а, по един а, унифициран начин, не се извършват а, съвместно. А, на национално ниво се контролират средствата от националния бюджет, на европейско ниво се контролират а, а, средствата разходвани от европейския бюджет и това се прави от европейските органи. По-добре е да се работи съвместно и да се насърчава ефективното разходване на средства на всяко едно ниво, да се постига повече с по-малко средства, независимо дали финансирането е от националните бюджети или от европейския бюджет. Финансовото управление трябва да бъде подобрено, както и отчетността. Трябва да се създадат възможности, разбира се, за това. Например, с нова спогодба за економическо наблюдение и финансов контрол. По този начин да се създаде и една е, рамка за отчетност е, на национално европейско ниво. Уважаеми дами и господа, Европейския парламент и националните парламенти със съответните им бюджетни контролни органи играят много важна роля в положителното развитие през следващите години и именно да бъде постигнато по-добро разходване на обществените и публични средства. С нетърпение очаквам а, дискусията, която ще проведем с вас. Благодаря а, председателю Калдейра за вашето изложение по време на втората част от нашето заседание. Първият колега е Манхайда. Той е член а, на Националното събрание в Австрия. Моля, имате думата. Благодаря, господин председателю дами и господа, уважаеми колеги, няколко неща беше спомената темата за това, че Европейския съюз настоява за ефективно разходване на бюджетните средства. Това е така, но важно е да има ефективен контрол върху разходването на тези средства. Миналата година видяхме колко важно е да бъде доразвита а, финансовата архитектура на европейско ниво. Необходимо е да има и финансови аудити. Сегашните развития показват, а, че законосъобразността, и отделните проверки, които се извършват от Сметната палата на европейско ниво не са достатъчни. Необходими са нови директиви и нови регламенти, които да гарантират ефективното разходване. В тази връзка ам, трябва всички ам, компетентни органи да дадат своя принос при изграждането на тази архитектура на европейско ниво и оттам дадат твоя принос за на ефективното разходване на средства. Финансовият контрол в тази връзка трябва да бъде извършван надлежно. Контролната архитектура трябва да се основава на опита на сметните палати, като бъдат включени и сметните палати на национално ниво, защото те знаят по-добре какво се случва на национално ниво. Благодаря. Благодаря на колегата Хайлер. В момента няма други желаши да вземат думата. имам предвид националните парламенти, но от е, името на Европейския парламент госпожа Гресле поиска думата. Всички желаем да станем големи приятели. Но трябва да говорим по-конкретно. Искам да попитам литовския колега. Какво сте предприели до сега за да се справите с проблема с електроцентралата в Талин? И ви... А, извинете, електроцентралата Игналина. А, има много спорове кои, с а, литовското правителство. Нещата малко се подобриха. Сега, ако се върна към въпроса на италянския колега, какво се а, а, прави, за да се а, противодейства на големия процент от грешки в Италия, за това, че и Италия винаги е на първо място. Има регион, който се намира в земетръсна зона, какво се прави там. Бихме желали да се създаде една по-солидна основа и а, а, декларациите, които да се изготвят, да са по-достоверни. Благодаря на колегата Гресле. Не знам дали колегите искат да отговорят. Разбира се, можете, не трябва, но моля, имате думата. Дякую, пани Гресле, уж клаусима. Благодаря ви, госпожо Гресле. Ние съставихме парламентарна комисия по енергийните въпроси която ще се посвети и на темата Игналина. Министъра на енергетиката също работи по посочените от вас проблеми и сега установяваме графика на работа. Исках да добавя още нещо, независимо дали става дума за правителственото или парламентарно ниво в нашата държава се обръща голямо внимание на централата, така че ние искаме европейските средства наистина да се изразходват възможно най-ефективно. Ja, vielen Dank. Благодаря. Следващият оратор е колегата Галиело, представител на Италианския парламент. Си, грация. Благодаря ви. Бих искал да благодаря и на господин Калдейра за доклада, който представи. Той обърна специално внимание на външния контрол и споделените отговорности. Възползвам се от възможността, за да отговоря и на въпроса на госпожа Гресле. Парламентът наистина може да извърши собствено проучване на място. Това беше направено в рамките на миналия парламент при нас. Но нека ви напомня и казаното от комисаря Ханес – както и от представителя на Генерална дирекция регионално развитие в комисията. Той подчерта, че направените свръх разходи Например, за изграждане на жилища у нас бяха на извършени поради спешна и неотложна необходимост. Нека ви напомня, че при нас след земетресението 10 000 души останаха без покрив над главата си. За това и трябваше да помислим отново и за някои стандарти в строителството, да се въведат нови критерии в земетръсните зони. Именно и за това ми се струва, че сегашния състав на парламента би могъл наистина отново да направи своето проучване, но така или иначе имаме доклад. Той е достатъчно подробен и дава необходимите обяснения. Може би трябва да набележа и някои идеи за бъдеще. Струва ми се, че е необходимо да се обясни италианския подход – що се отнася до направеното от Министерството на регионалното развитие у нас. Италианският парламент също прави своето програмиране за 2014 до 2020 година и в този случай въвежда по-стрикни инструменти за проверка на законността и изредността на сметките, що се отнася до европейските фондове. Освен това се създава агенция, която да следи средствата, които постъпват по кохезионни и структурни проекти не само на централно ниво, но и на регионално и местно ниво. Правим всичко това именно за да избегнем грешките от предходния програмен период. Необходимо е да разширим своя капацитет и качествено, и количествено. Също времено до 31 декември 2015 година трябва да бъдат одобрени средствата, изхарчени до сега е 19 милиарда от програмираните средства. Тази нова агенция ще се опита да въведе мерки така, че средствата да се изхарчват е, възможно най-близо до нивото, на което са необходими, с избягване на всякакви нередности. Подкрепата от друга страна, която регионите ще могат да получат от агенцията, също е важна. И така именно се надяваме да извършим своето използване на средствата и отстраняване на нередностите. Освен това се предвижда ексанте проверка – и въвеждане на критерии. Така че, когато регионът кандидатства за средства, той да изпълни съответните изисквания и да няма лошо управление. Мисля, че всичко това отговаря на основните принципи, които бяха посочени преди малко. Същевременно Европейската сметна палата заедно с Националната сметна палата определят нивото на законност и изрядност в изразходването на средства. Нашата национална палата има много важен принос за контрола. Същевременно ще Имаме предвид и новата служба, която се създаде за оценка на макроекономическите данни. Разбира се, аз отчитам, че парламентът не винаги разполага с необходимите инструменти. Обръщам внимание на критиките в докладите и на Националната и на Европейската сметна палата – Вярно е, че парламента трябва да поеме в пълна степен своите отговорности и споделям някои от критиките. Има практики на политическо ниво, които наистина трябва да бъдат отхвърлени. Необходимо е да има по-ясна връзка между грешката и този, който е направил сред политиците. Да не говорим за закъсненията, с които пристигат докладите. Парламентът не може да реагира достатъчно бързо, тогава, когато е необходимо. Сега колегата от Европейския парламент има думата господин Сингагард. Е, италиенски... Благодаря, господин председател. Благодаря на италианския колега за отговора. Е, тази дискусия е важна, защото е, е, не се отнася само до Италия. Е, много от нещата са актуални, които казаха тук, въжат и за е, други държави, но интересно е как, например, функциите на Сметната палата и препоръките на Сметната палата всъщност се е, използват, се прилагат от националните парламенти. Защото в края на 12-та година Сметната палата излезе с един специален е, доклад, Искам да попитам италианските ни колеги дали този доклад всъщност е разглеждан в е, италианския парламент или в съответните комисии на парламента на Италия. Значи парите са изразходвани в Италия и когато и след като Сметната палата излиза с този доклад, той трябва да се обсъжда не само в Европейската комисия, но и в парламентите, националните, в случая Италианския парламент. В доклада се казва, че сградата, която е финансирана с европейски средства, е струвала 150% от пазарна цена. Това е една от, един от проблемите. Големият проблем е, че доклада сочи, че от 500 милиона евро, които са предоставени от Европейския съюз, 350 милиона евро са били похарчени за цели различни от тези, за които са били предвидени тези средства от Европейския съюз. Например, за постоянни жилища, место временни и така нататък. В резултат на това са били изградени по-малко жилища, отколкото е предвидено това е, не е проблем за Европейски съюз. Окей, парите са дадени. Това е проблем за, европейс, за, извинете, за италианските граждани в този засегнатия регион. Тоест, е, е, резулт, трябвало и е да получат повече от, с тези средства, които са заделени. Това, което се опитам да кажа е, че би трябвало специалният доклад на, на Спетната палата, Европейската сметна палата, да се обсъжда от националните парламенти. Това направено ли е в случая с Италия и какви са резултатите от това обсъждане? Благодаря, господин е, Сандегард. Сега изказванията. Първо колегата от Хрватския парламент, господин Джукович. Благодаря. Аз приветствам е, председателя на Сметната палата, господин Калдера. Благодаря му за бележките, за подробните описания дейността на Сметната палата. Е, те ни дават е, така представа и ясна насоченост и е, посланието е, че резултата от одита е добър, ако одита е, е целенасочен и добре подготвен. Това се отнася и за кохезионните и структурните фондове. Е, това е нещо, в което в бъдеще, от което ще се ползва Харватия в бъдещето, защо тази дискусия е много важна за нас с цел да избегнем злоупотреба или не правилно използване на средствата от тези фондове. Би е трябвало, може би, тук да поговорим и за доброто управление на този фонд. Сега, подготовката и е, контрола върху подготовката е нещо, което е от решаващо значение, за да се авторизира ползването от тези фондове и след това да се контролира как те са изразходвани, защото ние сме изправени пред следното положение. Според статистиката е имало 4% загуба е, на средства поради грешки. Какво да се направи, че във всички проекти, във всички документи да се предвиди по-добро обучение на тези, които ще използват е, е, тези фондове, които ще изготвят проектите, за да се избегне именно е, загуба и разпиляване на средства и грешки, а да се използват фондовете по най-добрия възможен начин. Това е отрешаващо значение, за да се преборим с проблемите, които, на които се натъкваме днес и е, които, е, с които ще се сблъскваме и в бъдеще, за да можем по-добре да, да управляваме тези процеси, обучението, е, съответно квалификация на управляващите фондовете е от решаващо значение. Е, контрола върху това не е нещо не, не представлява спешно задача за политическите за политиците, но въпреки това е много важно да се работи за обучението като дългосрочна цел. Благодаря. Благодаря това, което каза нашия хрватски колега, отговаря и на съвпада с това, което ние мислим. Имаме общ интерес и не само контролната комисия, бюджетна контролна комисия, която има е, такова важно е, значение в тази дискусия. Понякога тези дискусии са болезнени, но смятам, че можем да напреднем само ако имаме общо разбиране на проблемите във всички национални парламенти и Европейския за да сме едини по това, че трябва наистина демократичен контрол върху разходите на средствата и когато се допуснат и грешки, те да се анализират, така че да се, из, да се извлекат полуки и да се предотвратяват подобни грешки в бъдеще. А сега всъщност ще помоля господин Исъл да изчака да получим отговор на въпроса насочен към Италия. Господин Коелю, имате думата. Allora, la discussione in merito al rapporto... Благодаря ви. Наистина, по вашия въпрос мога да кажа, че дебатът за Европейската сметна палата още не е направен в нашия парламент. Иначе комисията ни е готова да излезе с задълбочен анализ на доклада и съответно да направи проучване, кое е довело до такива грешки. Комисията разполага с достатъчно факти, за да извърши един обхватен анализ. Разбира се, прозрачността е изключително важна. Не е необходимо да я обсъждаме. Това се разбира от само себе си. Но така или иначе, успяхме да направим най-важното да дадем на хората подслон, да осигурим жилища. И тъй като сме използвали европейски средства, трябва сега прозрачно да покажем как благодаря сега, господин Франц Есел от Австрийското национално събрание. Благодаря, господин председателю. Председателя на Сметната палата каза, че административният товар трябва да бъде намален и средствата да се разходват е, ефективно. Да, напълно съм съгласен с него, но това не е единствения начин за засилване на контрола. Според мен е необходимо директивите е, и разпоредбите да бъдат е, приложими и на практика да са ориентирани към е, практиката, но това не винаги е така. Това, което споменава доклада на Сметната палата, че в Испания, в Португалия има някои парцели, които са обявени за пасища, но те се използват за други цели или това са залесени земи. Относно дигитализирането и модерните методи, те постоянно се споменават – но а, как тези а, площи, които са предназначени за фуражи, се, измък, се изважат от а, целия обем а, от площи и а, се допускат грешки, които не могат да се а, установят. За тези площи се използват в Австрия много прости методи, цялата площ се дигитализира и площите предназначени за фуражи се заснемат. Също се взимат предвид и залесените площи и това е един много прост метод за определяне на хектар площ. Методът е много прост, лесно се контролира, не са необходими много средства. Така че това, което каза председателя, че трябва да се намалят разходите, да средствата да се използват по предназначение там, където е необходимо и там, където а, земеделските дейности отговарят на а, заложените разпореди. Благодаря на колегата Хесел от името на Комисията по бюджетен контрол. Се борихме за това да се въведат по-упростени процедури в бюджетния контрол. За това се бори госпожа Гресле и в съвета се борихме за това в бъдеще да се предвидят уеднаквяване, да се предвидят единни ставки. Но вие споменахте нещо много важно, че ам, според нас в бъдеще трябва да се внимава при законотворчеството, така че да се предвижда а, лесно транспониране на законодателните разпоредби, да, да са лесно приложими на практика. Сметната палата изготвя доклад в момента за обществените поръчки и се проверява дали административните проверки и разходите за тях могат да бъдат внедрени. По този начин се цели намаляване на процента от грешки. Сега аз и госпожа Гресли и другите колеги очакват с нетърпение дали тези опростявания ще станат реалност в държавите членки, опростявания предвидени от нас и от Европейската комисия ще има е, изисквания отправни към държавите членки да приложат на практика разпоредбите предвидени на европейско ниво, така че да се стигне до упростяване на административните процедури, административния товар. Още двама колеги искат да вземат думата, но ако вие, господин Калдейр, искате да кажете нещо, но нека все пак да дам думата на другите двама колеги е, и след това на вас. От Чешкия сенат госпожа Дагмар Цверинова. Цверинова. Dobrý den, vážení kolegové, колегиня. Dovolte, abych така. Добро утро, уважаеми колеги, уважаеми дами и господа. Ще кажа няколко думи от името на Чешката република. В момента при нас работи само Сената, едната от камерите, защото другата в момента се сформира. Именно и за това днес има представител единствено на Сената. И при нас имаше някои проблеми с използването на европейски средства, Сигурно и структурата, която създадохме, беше твърде осложнена. Оказа се трудно да се прилагат контролните механизми и се получихме от грешките си. Благодаря на колегата от Австрия, който говори преди мен. Той обясни много добре, че наистина някой от Програмите са твърде сложни. Самите ние като политици не отговаряме за практическото изпълнение. Има си орган, който отговаря за контрола. Но също времено това, което се изисква по програмите, се изпълнява по места от хората и се случват те да трябва да проумяват доста осложнени формулировки. Може би е хубаво да се помисли за някакво обучение, така че да знаят как могат да се оправят. Има проекти, освен това, които изискват достъп до консултанти. Има много дълги проекти, в хода на изпълнението настъпват промени. Иначе докладите на Сметната палата се приемат много сериозно. И ако имаме някакъв призив към вас, то е да бъдете малко по-гъвкави. Грешките, които правим, са до някъде споделени, защото е вярно, че заедно се опитваме да управляваме изразходването на ниво Европейски съюз, но и заедно трябва да се допитваме, да обменяме информация. Освен това и резултатите е необходимо да се показват по-добре на обществеността, защото често се оказва, че тя не е добре информирана, не знае колко струва определен проект или знае цената на проекта, но не е запозната с конкретните резултати. Примерно да се каже колко нови работни места са разкрити и как се е отразил този проект върху заетостта, какви са конкретните резултати, доколко проектът е бил ефективен и ефикасен, доколко си е постигнал целите. Така че много добре би било да имаме по-целенасочени проекти, Това, което виждаме е, че понякога в дадени региони се настоява за изпълнение, което не отговаря точно на целите на проекта. И в този случай се налага една по-голяма гъвкавост, за да може все пак предвидените средства да бъдат използвани, но нека да бъдем гъвкави и да имаме достъп до европейските институции, за да се допитваме. Äh, Благодаря. Колегата Ванил получава думата. You, uh, like to... Благодаря ви, господин председател. Бих искал да се спра върху отчетността при изразходването на европейските средства. Съгласен съм с колегата от Харватия, господин Гюркович. Наистина трябва да помислим кои са условията за по-доброто разходване, не само да говорим за грешките. От друга страна, е важно да разполагаме с информация за нивото на грешка, защото тази информация захранва дебатите в националните парламенти, да се види какви подобрения могат да се направят. Въпросът ми към господин Калдейра е дали в бъдещите си доклади Европейската сметна палата ще посочва нивото на грешка в отделни държави членки, а не това общо ниво. Също така ме интересува какви допълнителни стимули според него биха били възможни, за да се подобри отчетността при изразходването на европейските средства. Благодаря ви. Dank, liebe... Благодаря, скъпи колеги. Наистина вече бяха обхванати редица аспекти от работата на Сметната палата е, колегата от Чешката република попита каква подкрепа е, ще бъде дадено са на институциите. Господин е, председателя Калдера, може би, е, ще отговори на въпроса, зададен от чешката ни колега. Имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря и за зададените въпроси. Надявам се да мога да отговоря. Първият въпрос ми бе зададен и на предишното заседание от господин Ван Ихм за процента грешки в държавите членки и какво можем да направим за това. Аз е, е привлеках вниманието ви към факта, че новия финансов регламент е, залага нова основа за гаранции е, за тези, които е, отговарят, е, по какъв начин да, да гарантират е, достоверността на, на фактите, съответните органи. Сега държавите членки и техните органи трябва да предоставят годишни декларации е, в, е, със съответните гаранции. Това е основата върху която е, търсим, е, върху която ще стъпим. И ако има такава информация и ако тя е надежна, ще можем да да дадем увереност, ако наистина е, документацията е, е, е, е сериозна. Ако дадем е, и предоставим е, и осигурим тази верига на, на надежност, това вече е, ще повиши ефективността на дейността на националните органи и ще даде възможност, е, ще бъде стимул от самото начало да се предотврати погрешното и неудачното инвестиране на средства. В зависимост от е, сфери, сферата на дейност в някои области, като кохезионните фондове и така нататък, над 50% от е, транзакциите, които сме проверили 2012 година, са били случаи, при които националните администрации, които отговарят за управлението на тези фондове, са притежавали информация, която би помогнала да се предотврати е, грешка. Но защо не е направено? Именно това е въпросът, който трябва да бъде насочен към отговарящите в държавите членки. Може би е добре да се разпространяват е, най-добри практики, да се внимава при акредитиране на националните органи, да се работи по-добре с аудиторските органи, но тук се корени проблема, според мен. И както е, каза господин Кариеро, е, превенцията е по-добра от лечението и това трябва да бъде водещ принцип и за нас. Ако можем да изградим тази верига на увереност, да се предоставя една сравнима информация, тогава всички ще можем на европейско равнище да имаме ясна представа, но и на национално равнище също да имаме ясна представа за нещата. Като се, да се очаква от Сметната палата да равнопоставен на 28 държави членки да, да проверява дали са достоверни, дали са надежни резултатите, това не е, е рентабилно. По-добре ще бъде от самото начало да има добро, добра система на управление и контрол на ниво държава членка. И това, което каза господин Хасел, в Испания, Португалия, Австрия се установява, че пасищата не са пасища, а гори и така нататък. Отново, проблема е това, че системата за идентифициране на парцелите не функционира както трябва. Нека да, окей, нека да цифровизираме системата, но именно националните власти, националните органи трябва да си свършат работата, а не да се чака това от аудитора. Аудитора трябва само да провери доколко фактите отговарят на отчетите. И Именно системата на идентифициране на парцелите е в основата на недостатъците на тази работа в държавите членки. Така че в бъдеще, ако си свършим всички работата, такъв вид грешки няма да има. Въпроса за по-гъвкавия подход към грешките. Единият начин е да се търсят простички правила, ясни, които предполагат ясни и прости процедури, които улесняват работата на всички, на местните национални органи и европейските институции. Но, както казах, ние пропуснахме една възможност с новите предложения за следващия рамков период. Има твърде много пластове на законодателни пластове. Те осложняват е, допълнително нещата. Отгоре се наслагват и някои национални законодателни пластове и всичко това наистина създава една много сложна система. Какви трябва да са условията за плащанията, условията за за допустимост. Трябва да формулираме нови условия за допустимост до Така че нека отново да постави ударение върху резултатите, постигането на резултатите. И тук е, се присъединявам към казаното от е, колегата от португалския парламент. Трябва да търсим ефективност. А за целта е нужно от самото начало да сме наясно какво искаме да постигнем с е, фондовете, които европейските бюджет заделя за отделните програми и проекти след което трябва да формулираме, да намерим постоя... съответните показатели, чрез които да се отговорните органи да следят, да, следят, да проследяват постигането на резултатите. Значи условия, да, но те да са свързани към резултата, да са свързани с резултата, а не с вложените средства. Условия, трябва да поставим условия, при които плащанията да са свързани с конкретни резултати, постигнати резултати. Както казах, е, да кажем, някаква администрация изгражда пристанище и се оказва, че то не, не, не върши целта, не, не, не изпълнява функцията, за която е проектирано. Ето това е в е, дъното на проблема. Това е критичният елемент и това трябва да бъде и може да бъде стимул за по-добро изразходване на средствата. Значи, контрола е една част от е, картината, но по ефективността е една, но постигна резултати е друга. Значи, ефективността зависи от начина по който изграждаме проектите, но от самото начало трябва да, е, да по цялата верига да правим това, което правим с око върху резултата, който трябва да бъде постигнат. Мисля, че общо взето с това отговорих на повечето поставени въпроси, но искам да кажа господин Карело, че Европейската сметна палата, ако бъде поканена, с удоволствие би представила този доклад пред Италианския парламент. Мисля, че моя колега Пьетро Русо, член на Сметната палата, е бил активен при представянето на други доклади на Сметната палата. Той не отговаряше за този конкретен доклад, но господин Фила Итала с удоволствие, колегата ми, който отговаря с този доклад, тя ще с удоволствие би го представил и би го обсъдил с националните органи. Стремим се да обсъждаме с националните парламенти това, което се отнася до тях по специалните, специалните доклади, те не се разпращат системно до парламентите, но те са много ценни. Може би това е нещо, което е, Сметната палата би могла да върши по-организирано, по-системно. Може би не всички доклади ще бъдат. Е, ще имат отношение към националните парламенти, но мисля, че това ще даде обща представа за дейността на е, Сметната палата. Господин Хайда поиска, е, призова за една нова архитектура на контролите в Европейския съюз. Тази архитектура обаче, според мен, тази структура трябва да започне от е, началото, от и да, да, да изисква една по-тясна координация между европейски и националните парламенти. Не можем да имаме пълна картина представа за нещата, ако не всяко парченце от мозайката не е на мястото си. Това се отнася до кохезионните фондове и е, за цялостното економическо управление, от което имат интереси националните парламенти и е, Европейския парламент, а именно създаването сега на нов банков съюз с единен механизъм за надзор, за е, саниране на банки и така нататък. Каква е ролята на Сметната палата, на Европейския парламент, на националните парламенти, ако има такава, и националните аудиторски институции е, по отношение на измеренията на националния надзор? Тези всички въпроси трябва да бъдат извадени пред скоба, защото те могат да подготвят е, и да помогне за създаването на изграждането на пълна картина върху отчетността като цяло, като проблем. Благодаря много сега ще помоля, ще попитам е, присъстващите дали има някой от националните парламенти или от Европейския парламент, който би желал да вземе думата. Очевидно не. Тогава ще дам думата на госпожа Бакиене. Ако желаете да направите няколко заключителни бележки. Дякую, пирмининке. Висо пирма norėčiau aš informuoti. Благодаря ви, господин председател. Първо трябва да кажа, че годишният доклад на Европейската сметна палата винаги се разисква в литовския парламент. Ръководителят на Върховния аудитиращ орган присъства, така че докладът се разглежда в нашия парламент и всъщност именно той ни позволява да видим какви са общите нередности и кои са конкретните нередности, свързани с собствените ни действия. Така се подобрява контрола. Понякога нашите правила са твърде строги. Оказва се, че те са трудни за изпълнение, за да се постигне основната цел. И се случва тази цел да не бъде постигната. Затова и ми се струва, че е необходимо предварително да се заложи известна гъвкавост. В крайна сметка, основното е да се постигне целта, не само да се използват европейските средства. Същевременно и Европейската комисия, и Европейският парламент трябва да обърнат внимание на тези въпроси, за да постигнем общата си цел. Благодаря, уважаеми дами и господа, уважаеми колеги. Тази сутрин ам, проведохме една интензивна дискусия, обменихме информация за това как протичат нещата в отделните държави членки и как протичат процесите в Европейския парламент винаги е от полза да се организират такив, такъв тип дискусии, да се обменят мнения. Така можем да подобрим нашата съвместна работа. На европейско ниво има една вече установена практика да се вземе предвид опита на сметните палати, на, на национално ниво и сметната палата на европейско ниво. Целта не е да се посочват с пръст някои от грешките, които са допуснати. Целта е да се подобри дейността на контролните органи да се усъвършенства нашата работа. Знам, че се намирам в времена на криза. Бяха проведени много мерки, свързани с съкръщаване на средствата. Необходимо е <clears throat> в бъдеще да се предвиди по-ефективно разходване на средствата на нашите данакоплаци. На европейско ниво също трябва да се докаже, че демократичният контрол гарантира ефективното разходване на средствата. Това е една от функциите на Европейския парламент. Имаше колеги, които поискаха националните правителства да приемат по-на сериозно своите отговорности, свързани с разходването на бюджета, да има една обща координация на европейско ниво. Е, благодаря на нашите оратори, госпожа Вайкиене и господин Калдейра. Благодаря на представителите на националните парламенти. Надявам се, че ще можем да продължим и в бъдеще с нашите дискусии да обменяме мнения. Обядът е сервиран пред залата и можем да проведем двустранни разговори. Благодаря ви, че дойдохте в Брюксел и се надявам, че скоро отново ще можем да проведем такива плодотворни дискусии. Благодаря ви. Това беше официалната част от нашата междупарламентарна конференция. Благодаря ви.